регламента на комисията от 8 октомври 2014 за временната система на вноски за покриване на административните разходи в единият оздравителен борт за временния период. Препоръката ще бъде подложена на гласуване във времето за гласуване в четвъртък и крайният срок за изменения е определен за 10 часа сутринта, сряда. И така продължаваме разискванията. Давам думата на госпожа Хименес Бесерил Бар. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че откакто станах евродепутат, винаги съм работила по тази тема и ще продължа да го правя където и да се намирам –